Изчаках да напуснат залата, които искат да напуснат, а онези, които са тук, много ви моля, ако си говорите, да излезете. Ако си говорите с някого, да излезете от залата. Започваме с обясненията на вота. Първо, прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции Фернандеш и Булман е докладът за ЕФСИ. Петима са се записали за изказване. Започваме с господин Неков. Уважаеми господин председател, Европейския фонд за стратегически инвестиции е, от, е в сила от близо две години. Разделението изток-запад в него обаче все още е силно видимо. Към 30 юни 2016 година от подкрепата от ефси държавите от ес петнадесет са получили деветдесет и един от фонда докато държавите от ес